Рона Рована Плумп ме уведоми, че е избрана да стане член на правителството в Румъния, съгласно член 7, параграф 1, както и член 4 от правилника. Гласи, Съгласно него от 7 май 2012 година мястото на госпожа е, Рована Пумпа се освобождава. Желаем и много успех! Може би колегата Свобода може да предаде нашите поздравления на госпожа Плумп. На 25 април комисията АФЕТ